Uh, first of all... Благодаря. Най-напред искам да ви кажа, че председателствам заседанието в съответствие с точка 213 от правилника. Аз ще заседавам само докато бъде избран новия председател. Целта на това заседание е да се учреди комис... бюрото на комисията чрез избор на председател и четирима заместник-председатели в съответствие с точка 213 от правилника. Сега ще преминем към избор на председателя. Политическите групи, които участват в днешното заседание, моля да вземат местата на титулярите, които заместват и да изпратят имената на секретарията. Сега ще прочета имената. За социалистите нямаме информация за заместване за Реню. Господин Лавачек замества свой колега за, глуп, за групата ИД, Господин Донато замества господин Зани за ЕКАРЕ.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 и най-сетне имаме заместник за Лонгверс. Господин Домни замества господин Хабит и господин Патин замества господин Тис. Има ли други заместници, които са взели местата на титулярите? Ако не, да преминем. Искам да кажа, че имаме кворум който е 15 членове, т.е. на четвърт от членовете на комисията. Моля за представяне на кандидатури за председател. Кандидатурите могат да бъдат издигнати от групите или поне от петима членове на комисията ЕКОН. Заповядайте. групата на социалистите и демократите издигам кандидатурата на господин Роберто Глотиери. Благодаря, господин Белка. Не виждам други кандидатури. Кандидатът съгласен ли е да бъде издигнат? Да, съгласен съм. Гултиери. I know that the candidate is full member of... Благодаря. Кандидатът е титулярен член на комисията. Подписал е декларацията. Подписал е нужните декларации. Сега можем да преминем към одобряване на кандидатурата с ръкопляскане, освен ако няма искане за гласуване, за тайно гласуване. Благодаря. Господин Глотиери е избран. Поздравления, господин Глотиери. Моята задача приключи. Dear colleagues, thank you very much for... Благодаря, колеги, за доверието. За мен е чест, че съм назначен отново за председател на тази парламентарна комисия. Поемам ангажимент да работя с всички вас, за да изпълним по възможно най-добрия начин своите задачи. Сега преминаваме към избор на първи заместник председател. Искам да ви напомня, правило 231 съставът на парламента трябва да бъде отразен в ръководството. Председателят и заместник-председателят не могат да бъдат от една и съща страна. И ръководството не може да бъде само от мъже или само жени господин Фербер. От името на ЕНП първо и поздравления за това, че бяхте преизбрани. Вие сте един от малцината в парламента, които са преизбрани. Много добре си сътрудничихме. За мен е удоволство да издигна кандидатурата на Людек Нидермайер Кандидатът съгласен ли е с кандидатурата? Отбел... Да, отбелязвам, че кандидатът е член титуляр на комисията ЕКОН и е подписал декларацията за финансови интереси е, и декларацията за уместно поведение. И ако няма искания за тайно гласуване, моля да утвърдим кандидатурата с Аплодисменти. Сега преминаваме към избора на втори заместник председател. Има ли предложения за кандидати? Гунар Бек, временният координатор за групата Идентичност и демокрация и предлагам колегата Риналди. Има още едно искане. От името на групата Обнови Европа предлагам колегата в, отляво Двамата предложени кандидати приемат ли да бъде издигната кандидатурата им? Господин Риналди. Госпожа Риналди. Приемам. Сега имаме двама кандидати. И двамата са членове титуляри на комисията ЕКОН. И двамата са попълнили декларация за финансови интереси и декларация за кодекса за поведение. Сега трябва да преминем към тайно гласуване по електронен път за избор на кандидат. Сега Искам да попитам всички ли си носят картите за гласуване. Господин Гейголд, моля, господин Ламберт се замества от господин Карем, който е заместник, който е член на подгласник. Сега ще процедираме последния начин. Зеленото копче е за господин Риналди. А, дясното копче е за госпожа Йон Куртен. За да гласувате въздържал се, натиснете бялото копче в средата. Ще повторя. Зеленото копче е за господин Риналди, червеното е за госпожа Йон Кортен. Аз мисля, че ние трябва да направим пробно гласуване, както правим винаги при гласуване. И така, Нека направим проверка на техниката. Така, гласувайте, като това е пробно гласуване. Край на гласуването. Само една... Само момент, ако обичате. Sorry, we need to do a substitution? Avram. Okay, so Mrs. Avram is going to substitute the chair. So, the vote is open, I repeat. Госпожа Аврам ще вземе място на председателя. Зеленото е за господин Риналди, червеното за госпожа Йокортен. Поле гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Госпожа Якортайн е избрана с 41 гласа срещу 17. Поздравления! Now we proceed with election. Сега ще изберем третия заместник е, председател. Има ли предложения за кандидатури? Заповядайте. Благодаря. Поздравления за преизбирането ви. Аз съм Роберт Зиле, член титуляр от името на ЕКАРЕ искам да предложа Дирк Ван Епинг за трети заместник председател. Кандидатът съгласен ли е кандидатурата му да бъде издигната, господин председател? Да, съгласен съм. Кандидатът е член титуляр на комисията ЕКОН. Отбелязвам, че е попълнил съответната декларация за финансов интерес е, и кодекса за поведение. И ако няма искане за тайно гласуване, ще преминем към утвърждаване на кандидатурата с аплодисменти. Поздравления! Можете да се присъедините към председателите. Господин Педичини. Господин председател, аз присъствах и по време на предишния мандат, в този момент, в който трябваше да се спази джентълменско споразумение. Но както и в миналото, използвахте антидемократични методи и с това не се насърчава климата на баланса ако всички вие сте съучастници в тази антидемократична процедура и отхвърлихте кандидатурата на много компетентен човек, ще носите отговорно за това, че в тази комисия няма да има дух на спокойствие по време на мандата. Сега преминаваме към избора на четвърти заместник председател. Заповядайте. Заповядайте да представите кандидатурата. Добър ден на всички. Аз съм Нобри, координатор от групата на Обединената левица издигам кандидатурата на Жозе Гусмао за четвърти заместник председател. Кандидатът съгласен ли е с това да бъде издигната кандидатурата му? Да, господин председател. Кандидатът е член титуляр на комисията ЕКОН, попълнива декларацията за финансови интереси и декларацията за кодекса поведение – е, нека да изберем кандидата с аплодисменти. No, we don't agree to acclamation. Не сме съгласни с е, аплодисментите, особено след казаното от е, господин Педичини. Кои сте вие, партията на Брексит? има нужда от прак от 12 е, членове. не е достигнат е, нужния прак, затова преминаваме към утвърждаване на кандидатурата с е, ръкопляскане. бихте ли се присъединили към останалите членове на председателството? Yes, I would like uh, to inform members that Искам да ви информирам, че всички членове на комисията ЕКОН, титуляри и подгласници са получили пакет с материали. Можете да ги намерите в интернет, там има информация това число процеса за взимане на решения на парламента и за взимането на законодателни решения. Е, секретарията е подготвил и брошура за различните услуги, обезпечаващи дейността на депутатите. Искам да ви кажа, сега ние сме взехме решение в съответствие с правилника. Правилника предвижда избор на председател и заместник председател. Правилата са спазани. Сега моля всички ви да участвате в работата в дух на сътрудничество и в съответствие с, с европейските ценности. Както знаете, нашата комисия има различни задължения, както в областта на законодателната дейност, така и в областта на парламентарния контрол, банковия съюз и така нататък. Предстоят ни отговорни задачи. Желая ви успех и поемам ангажимент да работя с всички членове на тази комисия. Благодаря. Можем да приключим. Имате неокончателен дневен ред за следващото заседание. Изчакайте няколко часа, за да получите окончателна информация за следващото заседание и дневния ред. Благодаря ви, закривам заседанието.